Преминаваме към приемане на протокола. Това е протокола от 26 и 27 април, както и 31 май, 1 юни 2010 година. Искам да информирам депутатите, че това заседание се предава на живо по интернет. За точки четвърта и пета ще ви трябват картите за гласуване. И сега преминаваме към точка четвърта. Агенция за оперативното управление на мащабни информационно-технологични системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Колегата Маринеско е в Съединените щати, където и аз бих искала да бъда. И относно гласуването всичко е ясно. С другите политически групи обсъдихме спорните въпроси, но искам да внесе едно изменение към изменение 14 където думата Supervision трябва да се замени с думата Скрутини. Изменение 14. то Скрутини да бъде извинете, супервижен да бъде сменено с скрутини. Това е много важно, тъй като при реформирането на агенциите това ще е от основно значение. Ако искаме тези агенции да са по-добре структурирани, по-функциониращи. Те трябва да са по-добре обвързани с комисията, да има най ясна връзка между тях. Ето защо това е а, първата стъпка към отстраняване на слабите места, които имахме през последните години. Това е от мен. Благодаря ви. Grazie, колега Гресле. Благодаря, госпожо Гресле. Ако всички сте готови с картите за гласуване, преминаваме към гласуване по точка четвърта от дневния ред. Vota per alzare di mano. Vota manuale, manual Mm-hmm. Ok. Allora, poniamo in votazione. И така, както казах, ще гласуваме 26-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така, от наша гледна точка няма проблем да се гласува М-блок другите политически групи могат да, се, е, да вземат думата, защото има при някои изменения, които ни сложили плюс, а те е минус. Иначе за останалите изменения можем да гласуваме М-блок. Смятате ли, колеги, че има проблем да гласуваме всички изменения заедно? Dann stimmt einfach mit uns. Иска ли? Има ли някой против това да се гласуват измененията Амблок? блок? Първите три. Точно така. До включително трето изменение, 26 но първо, второ и трето. След това пет изменения по-отделно и след това емблок. Forse facevamo prima se proseguiamo. Comunque. Сега ще гласуваме първите четири изменения. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме четвърто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 27 изменение. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Анблок. 28 изменение. До 300 включително. Не, каза председателя. Оказва се, че не. Тогава в нормалната последователност 28 изменение. Начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Осмо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Край на гласуването. Приема се. 29-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 300 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14-то изменение. С устно изменение. Приема се. 15-то изменение. Начало. Начало. Край на гласуването. Приема се. 16-то измерение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 16-то измерение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 17-то измерение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 11-то изменение. 18-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 19-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 20-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 21-во изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 31-во изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 22 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 23-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Двадесет и четвърто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 25-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега ще гласуваме целият текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. 18 за, 2 против, 1 въздържал се. Приема се. Продължаваме с дневния ред. Пета точка. Пак ще гласуваме с картите за гласуване. Ще гласуваме упростяване на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания. Господин Патричело, нямам какво да добавя, господин председател. Не са поступили нови изменения. Сме съгласни с смисъла на проекта. Председателят благодаря. Да продължим с гласуването. Първо изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Можем да гласуваме Амбок, ако нямате нищо против. Едно до 8. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме проекта като цяло. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 22 за. Благодаря. Сега преминаваме след гласуването към една много важна точка от дневния ред. Точка 6. Книга за размисъл относно реформата на Европейската служба за борба с измамите ова. Комисарят Алджир Дасемета, член на комисия, отговаря за данъчното облагане и митническия съюз, одит и борбата с измамите, ще направи изложение. А, май го няма.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 за да не губим време, тъй като дневния ред е много натоварен, да преминем към осма точка от дневния ред, тъй като 7 ще бъде разгледана след 9 по искане на госпожа Матио. Ако колегата Балчитис няма нищо против, ще разгледаме. А, комисарят дойде. Scusa, riprendo. Shemeta o Bolsida? Ah, Shemeta. Because we okay, are both from Lithuania. Ritorniamo all'ordine del giorno originario perché nel... Тогава преминаваме към първоначалната последователност на точките в дневния ред. Комисарят Шемета е тук. И сега ще му дам думата за документа за ОЛАФ. Имате думата. Distinguished members, ladies and gentlemen. Дами и господа депутати, много се радвам, че съм тук и мога да представя книгата за размисъл относно реформата на ОЛА в съответствие с ангажимента, който поех да представя документа преди лятната вакансия. Документът е изготвен по искане на парламента и съвета и според мен той е изключително важен, за да може да осъществим своята реформа на ОЛАФ, ние сме поели ангажимент да направим така, че средствата на купаците в Европа да бъдат добре защитени и да се борим срещу измамите. Тези въпроси са изключително важни в момент на економическа трудност. С оглед на това ОЛАФ трябва да разполага с необходимите механизми да се бори срещу измамите, корупцията и всяка незаконна дейност, която застрашава финансовите интереси на Европейския съюз. Ние споделяме ангажимента за повишаване на ефективността и отговорността на ОЛАВ, като зачитаме оперативната му независимост. Въпросът, въпросите, които изискват по-нататъчна дискусия в законодателната процедура, са свързани с начините за постигане на тази цел. Ето защо целта на нашата книга за размисъл е да разгледаме различията и приликите в позицията на парламента и съвета по отношение на предложението на комисията 2006 година и да намерим най-добрите пътища за постигане на консенсус по основните въпроси. Всички служби на комисията, имащи отношение към въпроса, участваха в изготвянето. Документа има следната структура. Най-напред въпроси, свързани с въпросите, повдигнати от комисиите. По много от въпроси има съгласие между институциите, други въпроси остават нерешени. Първо приложение очертава възможните варианти за по-нататъчна законодателна процедура, като се постави акцент върху а, различията между институциите. Второ приложение представя позициите на трите институции и е, се оказва къде са разгледани въпросите в книгата за размисъл или приложение 1. Парламентът и докладчикът е, госпожа е, Греслер участваха в законодателната процедура, дадаха ценен принос и подчертаха много от въпросите, които трябва да бъдат анализирани, за да се повиши ефективността на ОЛАС и да се постигне целта на реформата. Ето защо искам да благодаря на парламента и особено на госпожа Гресле за положените усилия да се повиши качеството на работа на ОЛАФ. Разгледах внимателно всички въпроси, повдигнати в резолюцията на Европейския парламент от 20 ноември 2008 година, а също така и някои други въпроси, които в последствие бяха повдигнати. Някои от тях са изключително важни, като укрепване на правата на лицата засегнати от проверките, повишаване на ефективността на разследванията на ОЛАФ и въпроси свързани с сътрудничество между ОЛАФ и други институции агенции и органи на Европейския съюз, както и с компетентните органи на държавите членки. Назначаването на генералния директор и ролята на е, надзорния комитет. За целите на структуриране на размисъла аз ще разгледам въпросите, които са най-важни, като се прави разлика между разследванията на ОЛАФ, въпроси свързани с съкръщаване с продължителността на разследванията, подобряване на сътрудничество между ОЛАФ и институциите и между ОЛАФ и компетентните органи в държавите членки, както и с Европол, Евроюз, международни организации и трети страни. И въпросът за ролята на генералния директор на ОЛАФ. Политическото управление, въпроси свързани с обмен на информация между ОЛАФ и други институции и органи, ролята на надзорния комитет, обществената информация по разследване, правата на лицата засегнати от разследванията и прегледа за законност на процедурите. Предлагам различни варианти по всички въпроси и ще представя възможни решения в хода на дебата. Те са предложени в първо приложение. Например, ролята на надзорния комитет не трябва да се ограничава само до на, на, наблюдение за законността на правилата, според които съществява обмен на информация между ОЛАФ и институцията и спазването на процедурните гаранции. Комитета трябва да издава отделно становище по набелязването на приоритетите за разследвания, продължителността на разследванията и начинът по който процедурите и инструкциите, съдържащите се в наръчника, се разработват в бъдеще. Сега да хвърлим по-общ поглед върху въпросите. Мисля, че ние сме изправени пред две основни предизвикателства. Първо е да се намери баланс между укрепването на независимостта на ОЛАВ и повишаване на стандартите за отчетност. Друг въпрос е сътрудничество между ОЛАВ и други институции, органи на държавите член, компетентните органи в държавите членки така че да са в съответствие с изискванията на проверката. Решенията, които предлагаме, трябва да допускат известна гъвкавост, така че да се повиши ефективността на разследванията и да се съкрати срока им. Също така искам да посоча, че е изключително важно да определим ясно ролята на надзорния комитет, така че да няма дублиране на компетенциите. Ще видите, че се предлагат някои решения, както в книгата за размисъл, така и в първото приложение. Някои от въпросите остават нерешени и следователно изискват по-нататъчно обсъждане. Например, ще трябва заедно да намерим най-доброто решение по въпрос за диалога между институциите и решенията за приоритетите на разследванията. Също така трябва да видим дали други заинтересовани лица, като Европол и Евроюст, би трябвало да участват. Обеден съм обаче, че възоснова на този документ можем да намерим най-добрите решения, за да постигнем напредък по време на този мандат. Когато представих приоритетите по освобождаването от отговорност, преди около месец аз посочих някои въпроси, свързани с политиката за борба с измамите, които трябва да се решат в близко бъдеще. Например, повиша, под, подобряването на сътрудничество между ОЛАФ и компетентните органи в държавите членки. В книгата за размисъл се съдържат някои предложения в тази насока. Както видяхте, книгата за размисъл предлага решения във връзка с всички предложения, направени от парламента. Остават някои въпроси, по които няма пълно съвпадение, но смятам, че има възможност да намерим решение. Например, политиката де минимис. Дали всички въпроси трябва да бъдат отнасени към националните съдилища, както предлага парламента. Разчитам на вашата подкрепа за конструк активен диалог през следващите седмици. Резултатите от този диалог ще ръководят комисията при съставянето и представянето на изменено предложение за регламент 7399. 1073-99 за разследванията, осъществявани от ОЛАФ. Надявам се, че комисията може да приеме такова изменено предложение преди края на годината. Целта е да се е целта е законодателния процес да приключи преди края на 2011 година. Очаквам да проведем ползотворен диалог. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Госпожа Гресли има дума. Благодаря, господин комисарио. Днес е един прекрасен ден. Все едно Великден и Коледа наведнъж. Вие обещахте, е, че ще ни предоставите информация под формата на работен документ и го направихте. Благодаря ви за сътрудничеството. В сряда получихме този документ и през почивните дни аз го прегледах, но не е прекалено задълбочено, защото за един задълбочен анализ се изисква повече време. Но това, този документ е една основа за провеждане на консултации трябва да има консолидирани версии, за да се види кои части от доклада са прияти от вас и кои не. Но парламента се стреми да се приближи възможно най-много до документа, който беше прият. Той е прият почти на 95%. имаше 29 изменения, които бяха внесени. И а, те се позовават на инициативи сред политическите групи. Това не е един документ, който е на ННП или е мой документ. Това е един документ, който е на всички политически групи. Ето защо е, е важно, възможно най-много от тези предложения да бъдат е, прияти и включени всички сме на едно мнение, че централно място трябва да взема въпросът а, какво, с какво допринасят държавите членки за по-ефективната работа, за какво допринасят за по-доброто функциониране в рамките на ОЛАФ. Само 7% от случаите, разглеждани от ОЛАФ, а, стигат до съда. А, на 90% просто а, отиват в кошчето. Това е неприемливо. Ето защо за нас ам, този проблем трябва да бъде поставен на първо място и да бъде помислен за неговото решение. Относно сътрудничеството в рамките на справянето с измамите, документа на комисията е доста спорен. Трябва по-бързо да действаме. Благодаря ви за вашето предложение. И вие сте прав, че имаме нужда от една процедура, в рамките на която веднъж годишно трябва да се заседава с, съвета. ние трябва да говорим с Олаф, съвета трябва да говори с Олаф трябва да се водят разговори, за да може съвместно да дискутираме проблемите, свързани с измамите и начинът за справянето с тях. Виждам, че много от предложенията вече ще ги изпълня на практика. Искам да приветствам факта, че комисията в, по някои точки малко е разводнил процедурата. Е, което е добре, защото те не постъпват толкова, е, по толкова идеологичен начин, колкото преди години. Е, искам да подчертая, че това е важно за намирането на общи решения. Ние всички сме заинтересовани от намирането на общи решения, от това Олаф да функционира по-добре. Но а, не трябва да има една свещена крава, която а, да възпрепятства а, места в определени области. Обсъждат се различни варианти. Всеки вариант трябва да се разглежда по-отделно, за да се види кое ще е най-доброто решение. що се отнася до включването на генералния директор, не може ли а, неговата работа да бъде обвързана в структурата на ОЛАВ? В момента има слаби места в регламента, а, свързан с ОЛАВ и едно от слабите места, това са а, правомощията на генералния секретар. Има проблеми с а, неговите правомощия и с а, голямо внимание трябва да разгледаме и този проблем. Съвместно с а, съвета трябва да стигнем до убеждението, че а, трябва да се изготви един много а, добър документ възоснова на документа, който ни дава възможност, върху който ни дава възможност да продължим с консултациите. Аз предлагам, когато работният документ бъде изготвен, докладчиците, представители на отделните политически групи, докладчиците в сянка, да анализират отделните изменения и предложения, да видят кое е възможно и кое не. Иначе аз нямам проблем да споря с, съвета и да дискутирам с тях, за да можем да намерим най-доброто решение. Белгийското председателство не иска да прави нищо по отношение на Олаф. Испанското председателство не искаше да прави нищо също така в тази насока. Полското може би няма също да иска или унгарското, но ам, трябва да се направи нещо в а, тази посока, най-късно до 2011 година и трябва да приканим съвета а, да предприеме нещо. Тази реформа е много важна, много е важна да бъде проведена през следващите години, за да знаят гражданите, че могат а, да разчитат на нас, да разчитат на резултатите от работата на ОЛАФ. В момента тече процедурата по избиране и назначение на генерални секретар на ОЛАФ. Но искаме да знаем кога ще приключи тази процедура. Още веднъж искам да благодаря за интересните аспекти, които засегнахте, за това, че сте готови за компромиси и ам, искам да знаете, че по отношение на реформата в ОЛАФ ние сме на ваша страна. Благодаря, казва председателя. Сега господин Палчик получава думата. Ačiū gerimas pirmininkė, gerimas komisarė, iš tikrųjų taip pat noriu prisidėti. Господин комисар, Бих искал да се присъединя към изразената от преждеговорившите благодарност към вас за публикуването на този комплексен документ, както и за това, че той е внесен своевременно на вниманието на парламента. Нямах много време да се запозная в детайли е, с документа. А човек се нуждае и от известен опит в тази област. Във всеки случай е ясно, че Олаф, както и други европейски институции, се нуждае от частична поне реформа. И аз съм съгласен с госпожа Греслер е, за изразената от нея загриженост, че е, в този случай особено е, са на лице редица диспропорции. Още повече, че въпросите, е, които са залог тук на, на, на дискусията, са от значение за доверието, е, както на държавите членки, така и на е, Европейския съюз в общественото мнение. Има някои аспекти на отношенията между Олаф и държавите членки – ме занимават особено и аз подкрепям позицията на парламента, че отговорни държави членки, отговорни институции, държайки се отговорно, би трябвало да се осведомяват по-често за програмите и намеренията си. Не на последно място и така, че Европейският парламент да може да изработи една осведомена позиция. Що се отнася до връзките между ОЛАФ и Евроюст и други международни организации, любопитно, е, че този въпрос не е повдиган до сега, а той естествено стои на дневен ред. Необходимостта от такова сътрудничество би следвало да бъде регламентиран в бъдеще. Що се нася до сравнително дребните случаи на злоупотреба, приемам, че не би следвало да диференцираме е, случаите на злоупотреба по този количествен признак. Що се отнася до надзорния комитет, мисля, той е от съществено значение за по-нататъчната независимост на Олаф. Функциите на надзорния комитет следва да бъдат засилени в бъдеще. Що се отнася до съветникът, който по-настоящем се занимава с някои случаи на, на злопотреба и, или с оплаквания от страна на държавите членки, мисля, че тази роля би могла да бъде поета от надзорния комитет Тоест, постът трябва да бъде включен в надзорния комитет. И ако в бъдеще надзорния комитет се наложи да се занимава с поверителна информация, аз не смятам, че това би било какъвто и да било проблем. Просто вземат се необходимите мерки. Що се отнася до назначаването на генералния директор, кандидатът би следвал да заяви намерението си да работи в посока към по-високото качество. И аз мятам, че мандатът е, е, на директора следва да бъде удължен, да подлежи на подновяване в зависимост от показаните от него резултати. Що се отнася до броя на мандатите на генералния директор, въпросът е много важен, но мисля, че в бъдеще директорът е, ще трябва да е, определя съдържанието на своя мандат преди всичко. Е, в зависимост от характера на разследванията, в зависимост от характера на, на случаите. Аз подкрепям, вроче, становището на колегите, че следва да разработим документ, в който да формулираме своите очаквания, своите намерения. Благодаря. Благодаря. Госпожа Аяла има думата. благодаря, господин председател. Аз Бих искала да подкрепя казаното от колегите относно ангажираността на господин комисаря, готовността му а, да ни запознае с един много важен документ. Няма да се впускам в подробности, ще се спра само на някои, според мен, фундаментални аспекти. И в тази връзка бих искала да припомня, че парламентът по е, е редица поводи е призовавал за създаването на морален кодекс, кодекс на професионално е, поведение, е, който да е водещ в провеждането на разследванията и да дава процесуални гаранции и на е, самите лица, обект на разследване. Надявам се този въпрос да бъде уреден. По-нататък е, разглежда се идеята за е, съветник по прегледа т.е. който да, до, до, до когото заинтересованите лица да могат да, да се обръщат. И разбира се, от жизнено значение е надзорния комитет, който наистина би следвал да бъде натоварен с допълнителни задачи. Във всеки случай, обаче, според мен, задачите на надзорния комитет не би следвало да ограничават по някакъв начин правото му на достъп до всякаква информация. Ние не бихме искали да ограничим правомощията на надзорния комитет като гарант на независимостта на ОЛАВ, както и като е, източник на всички приложими процесуални гаранции. Що се отнася до отношенията с Евроюст, бих желал да попитам господин комисарят, има ли някакви намерения, особено след влизането в сила на Лисабонския договор, мисля, такава бе надеждата, такова бе желанието, е, да се е, създаде поста европейски прокурор. И как виждате бъдещето на Олаф с бъдещето, съчетано с бъдещето на такава една идея? По-нататък за назначаването на генералния директор на Олаф, е, станахме свидетели на проблеми за приемствеността е, на този пост е, след е, неблагоприятното развитие на нещата с предишния генерален директор – Да, Заповядайте. Съвсем а, накратко по отношение на това, че само 7% от случаите а, в ОЛАФ стигат до а, съда. Това, разбира се, може е, да се дължи на работата на а, съответния главен прокурор. Може би трябва да ни дадете още няколко основания. Защо смятате, че толкова малко от случаите стигат в съда? Точка трета информиране на обществеността а, относно разследванията на ОЛАФ. И, има ли някакви резултати относно това, а, кои лица се разследват, кои случаи се разследват и така нататък? Каква, с каква информация разполагате до сега и какви вътрешни механи, механизми за санкциониране са предвидени? Благодаря ви. Grazie. Prego commissario, se vuole rispondere. Uh, thank you, Mr. Uh, Chairman. Uh, господин комисарят, благодаря господин председател. Не бяха толкова много конкретните въпроси в чутите изказвания и аз бих искал само няколко думи да добавя към вече казаното. Е, най-напред за внасенето на книгата е, за размисъл е, на вниманието на, Европейския парламент и отразяването в нея на предложенията на парламента и на съвета. Разбира се, това е само първата стъпка. По-нататък би трябвало да проведем цялостна дискусия по отделните варианти на, на регулиране, които се предлагат в книгата. И аз мога само да потвърдя, че е, въпросите повдигнати от уважаемите госпожи и господа депутати, в това число връзките между Олаф и държавите членки, е, участието на парламента и на съвета е, в дейността на надзорния комитет, въпросът за съветника по прегледа, всички тези въпроси всъщност са намерили място в книгата за размисъл и по всеки от тях ние предлагаме альтернативни варианти на разрешение. И разбира се, сме готови за една непредобедена обща дискусия по тези варианти. В край на кращата целта ни е обща. Олаф да стане една наистина ефективно работеща институция. И е, ако се върнем на статистиката, цитирана от госпожа Греслер, например, че само 7% от е, разследванията е, са породили последващи действия в държавите членки, мисля, че все пак реалните данни са, сочат по, по-висока резултатност доколкото някои от разследванията отнемат значително повече време и, и не всяко от тях може да породи непосредствени е, действия в държавите членки. Но пък, разбира се, въпросът за продължителността на разследванията е също на дневен ред. И ние е, предлагаме да се въведат е, много строги изисквания, да бъдат е, наложени на Олаф за е, решаването на този проблем и надзорния съвет определено ще трябва да следи, да наблюдава хода е, на разследванията и Олаф ще трябва да, да се мотивира, да, да, да представи причини, поради които разследването продължава по-дълго в случая по, по, е, по, по това, което се предлага в книгата за размисъл, е, е, по-дълго от 12 месеца. Що се нася до връзките между Европол и Евроюст и Олаф, ние предлагаме в текста за изменение на регламента да се въведе изискването всяка европейска институция и, и орган да въведе в правилника си изискване за установяване на сътрудничество с Олаф. И за Евроюст и Европол всъщност тези разпоредби вече действат. Олаф вече има споразумение с Евроюст а, а с Европол се работи по сключването на такова споразумение. И доколкото устройствения акт на Олаф а, изисква и това като административни мерки, то и ще стане. Що се отнася до, до ролята на надзорния комитет, в документа виждате, мисля, ние предлагаме значително да бъде засилена ролята на надзорния комитет. И разбира се, надзорният комитет трябва да има достъп до необходимата му информация, е, за да упражнява своите правомощия. Е, във всеки случай обаче трябва да се направи така, че самото разследване и информацията по-скоро за самото е, конкретно разследване да бъде проучвана детайлно така че да не, не се е, породят проблеми за независимостта на Олаф. Решенията обаче е, ги има вече, е, те са изложени в книгата. Що се отнася до процедурата, която е вход за назначаване на генерален директор на ОЛАВ, мога само да кажа, че процедурата е в график. В комисията се предприемат действия по настоящем, а и надзорния комитет, разбира се, участва във всички е, тези е, е, етапи по пътната карта за назначаването на генерален директор срокът е 20 септември тази година, когато предварително подбраните кандидати за генерален директор на ОЛАФ тогава, към 20 декември, ще бъдат интервюирани. С тях ще, ще се проведе събеседване. От там нататък ще бъде даден ход на процедурата за обмен на, на становища в парламента и в съвета, в пряк контакт с така подбраните кандидати. Това е накратко, мисля, отговор на, на зададените въпроси. А, впрочем, госпожа Греслер повдигна въпроса и за е, отношението на различните председателства на Съюза, в частност Белгийското, към реформата на Олаф. Аз съм контактувал и с Белгийското, и с следващите е, унгарско и, и полско председателства на Съюза. И, и, и е, моето впечатление е, че ще можем да задействаме процеса на, на реформа, на изменение и допълнение на устройствения акт. След разговорите с парламента и, и съвета ще започне и законодателната процедура в комисията. Беше повдигнат въпрос за европейския прокурор – и а, връзката с Олаф. В книгата за размисъл посочваме също, че според нас законодателния процес по изменение и допълнение на устройството на Олаф би трябвало да приключи, така че Олаф да стане една ефективно функционираща институция – а след това, на следващ етап, ще разгледаме въпроса за Европейската прокуратура. В това отношение нека кажа, че работя в тясно сътрудничество с заместник-председателя на комисията госпожа Рединг и действията, е, свързани с създаването на Европейска прокуратура, са предвидени в програмата на комисията за 2012-2013 е, година. Така че по-настоящем е, се водят най-предварителни дискусии и, и струва ми се сега е преждевременно да търсим отговор на въпроса за е, връзката, за отношенията между Олаф и Европейския прокурор. Но във всеки случай този въпрос няма да бъде подминат, той, той ще бъде е, обект на дискусия, имайки предвид, че е особено щекотлив е, и, и, и в парламента, и в съвет. Благодаря. Благодаря. Заповядайте, господин Петричело. Госпожа Греслер има думата. Благодаря, господин комисарио. Парламентът вече изложи своята позиция по много въпроси. Още през 2008 имаше първо гласуване, е, имаше първо четене, знаете, и това първо четене вече става на две години. Тогава, когато празнувахме 10 годишната на Олаф, аз се обзаложих, че дори на 20 годишното създаването на Олаф няма да имаме правна основа. Аз а, съм за това, че институцията трябва да бъде обвързана и включван, включена. Но ако продължаваме а, да увеличаваме дискусиите, а, нещата ще се разводнят. Трябва да се придържаме към една основна линия, която да се позовава на основните аргументи. Не, не може от съвета а, да се прехвърля към парламента тази гледна точка, че когато един не знае какво става, всички няма да знаят какво се случва на интернет страницата на Комисията по контролен по контрол на бюджета са публикувани всичките неща, всичките резултати, който не ги е виждал, мога да му ги покажа. Искам да помислим върху въпроса как можем да премахне блокадата на съвета и да се преустанови тази вечна дискусия. Важно е да се вземем в ръце и да се стремим а, към една законодателна процедура. Беше изготвено едно предложение, то беше променено. Ако сега изготвим ново предложение и отново го променяме, ще изгубим още две години и ние няма да спечелим нищо от това. Аз искам, че възоснова, искам възоснова на сегашното законодателно предложение да седнем със света на една маса и да решим какво можем да направим. Uh Видяхме, е, че в е, правната основа липсата на генералния директор е една е, голяма празнота. Ето защо трябва този проблем да го решим съвместно с съвета също така. Но аз смятам, че всички тези проблеми няма да могат да бъдат решени до края на годината. Затова предлагам да работим възоснова на съществуващото законодателно предложение. Това е първото ми предложение. На второ място. Аз съм обезпокоена от това, което чух по отношение на избирането на генералния директор на ОЛАФ. Става въпрос за консултации. при превода на документите и има грешка. Оригиналният текст беше на немски преди 10 години. И имаше грешка с думата consultation, на немския консултирум, което е консултация. Последният път имахме петима или шестима кандидати, които ги изслушахме. И сега не бива а, да имаме двама или трима души и да изберем просто един от тях, без той да е подходящ. А, това беше второто ми предложение. На трето място по отношение на Европейския прокурор. Как да подходим с този въпрос е от основно значение. Ако чакаме е, всичко да свърши европейския прокурор, да очакваме, че той ще намери решение на всички е, проблеми, тогава ще изпуснем питомното, за да гоним дивото. Олаф всъщност е губещия след влизането на сила а, на договор от Лисабон, а печелившият е Евроюст. Е, не трябва да допускаме да имаме две структури, които да са нефункциониращи. По-добре да имаме една структура, която да е функционираща. Да, да направим ОЛАФ една функционираща структура. Ето защо не искам да отлагаме решаването на проблемите на ОЛАФ, да чакаме избирането на европейски прокурор и да прехвърлим всички тези проблеми към него. Благодаря ви. Благодаря. Аз самият бих искал да се изкажа, тъй като сега очевидно има ясна политическа воля от страна на нашата парламентарна комисия за повишаване и подсилване на капацитета на ОЛАФ ние направихме посещения в Гърция и Харватска. Стана ясно, че е, има случаи на корупция, които трябва да бъдат разкрити. Е, с други думи, ние трябва да защитаваме финансовите интереси на общността и гражданите на общността. Това означава борба срещу измамите, но и борба срещу корупцията. Да не забравяме какво се случва през последните години. Организираната престъпност успя да сложи край върху обществените средства и намери много добри начини да се обогатява, като по този начин застрашава устоите на институциите. Тогава, когато се управляват обществени средства, очевидно трябва да се обърне сериозно внимание на институциите, които отговарят за тях. С други думи, ние трябва да подсилим капацитета на ОЛАФ. Дебатът за Европейската прокуратура и Евроюст трябва да се води, но нека този дебат не оставя на заден план на ОЛАФ. В противен случай ролята на ОЛАФ ще стане второстепенна. Очевидно, Европейската прокуратура е важен въпрос, по който трябва да работим но за Олаф трябва да положим усилия днес и да оставим прокуратурата за бъдеще. Необходими са законодателни предложения и хармонизиране на, и да се хармонизира работата на институциите. Европейските граждани настояват за прозрачност на изразходването на средства. В някои държави членки има известно разочарование спрямо Европейския съюз, защото хората се притесняват, че в, на европейско ниво се изразходват по не особено ефективен начин на големи суми. Всички ние имаме интерес от независимостта на Олаф. Трябва обаче да възприемем принципите, които представихте на комисията и а, на тях да се придаде повече, а, така да се каже, а, смисъл и плът. Първо искам да благодаря на господин а, комисаря за информация, която ни предостави и за документа, който беше изготвен от комисията. Благодаря му, че той се придържаше към сроковете за изготвяне на книгата за размисъл. Няма да повтарям коментарите, казани от моите колеги относно книгата за размисъл. Относно генералния директор, искам да спомена някои неща. В документа пише, че на 20 септември ще има кандидат и ще бъде изготвен списък. Искам а, да чуя още веднъж от вас, че този единствен кандидат е обещаващ. И че той е а, избран от а, редиците на също така много способни и квалифицирани кандидати. Относно временно изпълняващият ръководител, е, водиха се много е, дискусии, часове наред е, в рамките на заседанието на координаторите и бихме искали да имаме възможност да се чуе и нашия ам, глас. Трябва да сме наясно с кандидатите, дали те са способни и при възможност да ги слушаме, и да изкажем нашето мнение. Процедурата е доста напреднала и по-миналата седмица беше проведено интервю с 11 кандидати и за това смятам, че ние се приближаваме към целта. А, а именно към целта, когато а, достатъчен брой кандидати може да ни бъде представен. Искам да чуя вашата преценка по тази тема, свързана с избирането на кандидатите дали е, ще е възможно е, тези кандидати, подходящи кандидати да бъдат е, изслушани. Възможно ли е от страна на парламента да има допълващи предложения към вашия документ? По този начин процедурата ще е по-прозрачна, според мен, защото няма много ясна представа в каква посока трябва да поеме Олаф в бъдеще. Ние можем така да се а, каже да да проверим, да а, проверим креативността на а, кандидатите и да видим в, как, в каква степен можем да ги използваме в бъдеще. Сега ще дам думата на комисаря да обобщи. Благодаря. Ще започна с последния въпрос и ще поясня нещата. Да, ще получите списък с възможните кандидати и ще имате възможност да зададете въпроси за всички а, кандидати, които са избрани за окончателно утвърждаване. Няма да има никакъв проблем в това отношение. На този етап сме в една по... сме в процедура, в която преценяваме степента, до която кандидатите отговарят на изискванията, посочени в обявлението. Всички останали кандидати, които представят своята кандидатура, могат да бъдат поканени за интервю и този процес трябва да приключи. След това да отсеем от тези кандидати, онези, които в най-голяма степен отговарят на изискванията и тогава парламентът ще участва в процедурата заедно с генералния директор. Аз мисля точно като вас. Необходима ни е прозрачна процедура, така че да бъде избран най-добрият кандидат за този висок пост в Наш общ интерес е да бъде избран най-добрият възможен кандидат за поста генерален директор, за да се осигури доброто функциониране на институцията. Във връзка с, с казаното от госпожа Греслер за по-нататъчната процедура, искам да кажа, че не смятам, да се, не смятам, че трябва да се пише ново предложение на комисията. По-скоро възоснова на вашите коментари по книгата за размисъл следва да се актуализират предложенията на комисията, направени през 2006 година. Желанието ми е това да стане максимално бързо. И както казах в началото, ако работим експедитивно, ще можем да представим актуализираното предложение до края на годината. И след това останалите процедури ще могат да приключат в рамките на следващата година. Аз не съм настроен толкова песимистично по отношение на съвета. Знам, че работната група на съвета възнамерява да се събере на 28 септември, за да обсъди книгата за размисъл възнамерявам да положа всички възможни усилия, така че и в съвета да се работата да протече максимално експедитивно, за да получим колкото може по-бързо становището на съвета. По въпроса за европейският прокурор. Съгласен съм с онези, които казаха, че трябва да се съсредоточим на този етап върху ОЛАФ и изменението на законодателството, регламентиращо ОЛАФ, колкото може по-бързо това не означава, че не може да се извърши и известна подготвителна работа за европейския прокурор, тъй като работата не е никак лесна и бърза. Необходими са различни, необходими са множество дискусии между различни заинтересовани лица, така че е необходима известна е, подготвителна работа. Цялото ми внимание сега обаче е насочено към е, регламента за ОЛАФ и съм твърдо решен работата да приключи максимално бързо. Съгласен съм и с вас, господин председател, за това, че корупцията е изключително важна тема която трябва да намери място в е, регламента за ОЛАФ. И че ОЛАФ трябва да се занимава с е, въпросите е, за корупцията. Това беше накратко моето обобщение. Надявам се, Вашата реакция на книгата за размисъл е, ще бъде бърза и ако имате нужда от мен за допълнителна дискусия по някои детайли на книгата, аз съм на разположение. Винаги съм готов да се явя пред вашата комисия, за да обсъдим онези въпроси, които представляват важни за вас. Благодаря ви. И ние сме на ваше разположение за детайлно обсъждане на евентуални изменения. Сега преминаваме към седма точка от дневния ред, освобождаване от отговорност за бюджет 2008 година, Европейски полицейски колеж, госпожа Матио има думата. Европейският парламент реши да отложи освобождаването от отговорност за 2008 година за Европейския полицейски колеж. Европейският парламент отправи няколко искания към агенцията. Те са включени в резолюцията, която се прие в парламента. Ние раз... се срещнахме с новия директор на Европейския колеж. Получихме и документи за многогодишен административен план за периода 2014 до 2014 година. Сега искам да кажа няколко думи за е, Имам няколко въпроса към генералния директор. Мисля, че е тук. В резолюцията към решението за отлагане на освобождаването за отговорност парламентът иска колежът да представи резултатите от проверката на ОЛАФ. Този резултат, тази проверка не е представена на парламента. Не знам защо. Второ, председателят на административния съвет на колежа ни информира, че не е предприета санкция срещу, наруш... срещу лицата, които са извършили нарушения. Бихте ли ни казали няколко думи по този въпрос? По-нататък подобряването на финансовата практика на колежа. Информирана съм от колежа, че в службата за вътрешен одит от 12 май 2010 година предлага да организира два дни за обучение за подобряване на административните познания на служителите на колежа за финансовите механизми това, проведено ли е това важно обучение? Трето място. В плана за действие парламента иска анализ на, на системата за управление на финансовите средства. Публикуването Публикувана ли е процедурата за управление за 2010 година? Още, освен това, одобряването на финансовата процедура може ли това да стане за 2009 година? Ще ви помоля да отговорите на въпросите, които зададах. И а, след това ще продължим дискусията. Благодаря. Сега давам думата на а, директора на Европейския полицейски колеж. Дами и господа, най-напред искам да изразя огромната си благодарност за тази възможност да присъствам тук и да представя актуален доклад и отговор на въпросите, които ми бяха зададени. Най-напред искам да представя накратко няколко въпроса. Беше казано, че поех поста генерален директор на 16 февруари. Преди този период съм работил в продължение на 30 години в областта на полицейските служби. Започнах като полицай и след това станах заместник главен комисар. След това ръководих мисия за подпомагане на граничния контрол. Когато започна, поех поста, започнах с подробен анализ. Нещата не бяха окоръжителни. Трябваше да започнем ново управление, по-скоро управление на криза особено в светлината на изискванията за добро финансово управление. Що се отнася до конкретните въпроси, ще кажа следното. Проверката на ОЛАФ не, не е публикувана и резултатите от проверката на ОЛАФ не, не са представени на директора на Европол. Резултатите за, на проверката бяха представени само на членовете, имащи право на глас на управителния съвет. Поверителната проверка на Европейският колеж изисква отговори от страна на управителните органи. Що се отнася до управителния съвет за двата дни обучение на служители, това е действеност, която се осъществява на два етапа. Първият между 16 и 17 юни с участието на ръководителя на финансовото звено на Генерална дирекция вътрешни работи на комисията. И вторият етап ще се проведе се преведе на, ще се проведе на 15 и 16 юни. Там ще се направи преглед на плановете и финансово-бюджетното планиране. Също така ще се направи анализ на положителния европейски опит. В, на първия етап на обучението представител на комисията, представител на службата за вътрешен одит и председателят на управителния съвет са поканени. Също така директорът на колежа ще представи новите механизми. Втория ден ще продължим е, с обучението и ще преминем към финансово планиране и програмиране за 2010 и отчасти 2011 година. Що се отнася докладите на аудиторите, има достъп до тях. Отчетите за 2008 и 2009 бяха приети от, от Сметната палата възоснова на предварителна информация там се казва, че в историята на колежа за първи път колежът представя отчети в съответствие с финансовите правила и регламенти. Мога ли да продължа с кратко обобщение на доклада или пък да продължа с отговорите? Имате ли повече какво да ни кажете що се отнася до заверката от Сметната палата на вашите отчети за 2009 година, моля. Европейската сметна палата извърши първата ревизия е, е, на място колежа между 8 и 12 март е, възоснова на предварителните отчети на колежа. Предварителните констатации на сметата Плати се свеждаха до това, че отчетите на колежа съдържат е, сериозни грешки и не са приемливи на този етап. Ето защо започнахме интензивно да работим по е, работните отчети, като е, привлякоме консултанти както по четводна, така и по бюджетната част. Насочихме допълнителни е, кадрови е, ресурси, за да бъдат проследени всички грешки и несъответствия, установени от Сметната палата. След доста интензивна работа, ние внесохме коригираните отчети в Сметната палата. Сметната палата извърши втора проверка между 28 юни и 2 юли. Констатациите на Сметната палата са, че колежът е представил редовни отчети. Благодаря. Господин директор, в 2008 година е, колежът е трябвало да пренесе към следващата година 31% от е, бюджета си, т.е. те не са освоени. Какво смятате да правите? Е, колежът предлага средствата, които не са освоени към края на годината, да бъдат насочени към списък от резервни дейности. Смятате ли, че това е уместно като мярка за подобряване освояването на средствата за програмираните дейности? Е, нормата на участие на държавите членки в дейностите на колежа непрекъснато намалява през последните три години. Какви изводи правите вие и смятате ли, че при тези условия мандатът на колежа следва да бъде разширен? И най-сетне парламентът е, настоява за по-голяма прозрачност. Е, така че, между другото, на страницата на колежа в е, интернет да фигурират имената е, и телефонните номера на всички членове на управителния орган на колежа. Защо е така? Моля да обясните и колкото се може по-скоро да поправите това положение. Благодаря. Най-напред е, честно трябва да кажем, че бюджетното планиране на колежа не е било коректно, т.е. различните дейности е, на колежа е, са били обезпечени с повече бюджетни средства, отколкото е необходимо, което съответно води до недоосвояване на средствата към края на годината, не само за 2008, а за всяка година от началото на дейността на колежа и за съжаление трябва да призная, че до края на тази година проблемът няма да бъде до край е, премахнат, но да се надяваме ще постигнем е, приличен напредък. В съответствие е, с финансовите регламенти, средствата, които не са освоени през текущата финансова година, но са ангажирани, могат да бъдат пренесени към следващата бюджетна година, при условие, че се разходват единствено в съответствие с поетия предходната година ангажимент. Т.е. не е възможно да бъдат прехвърлени към други бюджетни е, категории. Колежът е, следователно не е могъл да преразпредели така неосвоените средства от 2008 към 2009 и точно така е и е, за средствата, е, пренесени от 2009 към 2010. Те могат да бъдат разходени единствено според поетите ангажименти. Ние сме наясно как да се справим с този въпрос обаче. Най-напред колежа трябва да подобри административния си капацитет. Ето защо след преглед на сегашната административна структура аз представих на управителния съвет предложение за организационни промени. Съветът прие новата организационна структура на колежа, това е на 25 май. Новата организационна структура е съобразена с препоръките на е, аудиторите, както вътрешните, така и от Сметната палата. Е, нещата се свеждат до централизиране на финансовите функции в секретарията на колеж. Агенцията е малка и а, до сега финансовото управление е било твърде децентрализирано за такава малка агенция. Така че от 1 януари нататък колежът ще има финансов отдел – И тази централизация ще даде възможност най-напред да се наблюдава изцяло освояването на бюджета, а ръководството, изпълнителното на, на, на колежа ще може да се възползва от правомощията си за прехвърляне е, на средства между бюджетните позиции, е, ще се е, усъвършенства аналитичния капацитет на звеното и така нещата е, ще потръгнат. Е, И като от тук нататък, разбира се, бюджетното планиране ще се основава на отчетните данни, за да е, не бъде е, нереално завишено. Що се отнася до участието на държавите членки в учебните форми на колеж? Е, колежът непрекъснато анализира степента на участие на държавите членки в различните дейности на колежа. Вярно е, че има някакъв отлив – последните причини. Най-напред е, трябва да бъдат актуализирани учебните програми. Учебното съдържание трябва да бъде актуализирано. Предвид е, най-новите изменения, като влизането в сила на Лисабонския договор, Стокхолмската програма, плана за действие по нея, интегрираната стратегия за сигурност. Това са все неща, които задават нова насоченост на, на колежа, от което следва, че в началото на, на, на новия а, цикъл на планиране, а това след няколко дена, до 2012 година, колежът ще може да актуализира учебното си съдържание в съответствие с новите аспекти на сигурността. Въпросите за управителния съвет. Бих искал да уведомя уважаемите членове на комисията, че всички решения, взети от управителния съвет на колежа, се публикуват. Не само това, не само решенията на съвета, а и е, различни, а и дневния ред, е, решенията, темите, които се обсъждат от различните работни групи. Всичко това е публикувано. Що се отнася до имената на членовете на съвета, съветът е, наскоро обсъди този въпрос и прие да не се публикуват имената на членовете, тъй като всички останали агенции в тази област спазват тази практика. Европол, Фронтекс не дават е, е, поименни списъци на членовете на управителните органи. От друга страна обаче, е, според мен е на лице нужната прозрачност е, по материалите, които могат да бъдат преглеждани в интернет. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Не виждам. А, извинете, заповядайте. Може ли да чуем а, позиция на представител на ОЛАВ по отношение на заключенията на Сметната палата? Може да се обърне, може би, към органа за вътрешен одит към комисията. Прего. Репрезентанте Лолов. Oui, je... je vous remercie, monsieur le président. Благодаря ви, господин е, председател, госпожо Греслер. Олаф, е, както знаете, е внесъл доклад, съдържащ редица заключения за нередностите, които са е, констатирани в работата на полицейския колеж, за които отговорност е, носят няколко лица, но най-вече, що се отнася до финансово-бюджетната дейност. Докладът е, е приключи с е, дисциплинарна процедура и новия директор тук заяви, че не са наложени каквито и да било санкции. Материалите бяха изпратени и на британските съдебни органи, които по-настоящем извършват проверка. Тоест, въпросът е висящ е, така се каже, пред е, британските е, правоохранителни органи и естествено не е възможно да дадем повече информация по този въпрос. При все това обаче е на дневен ред въпроса за възстановяването на сумите. Поискали сме този процес да се наблюдава внимателно – и очакваме, аз е, отбелязвам, между другото, току-що казаното, че явно нещата са потръгнали толкова по-добре. Та, надяваме се да можем да възстановим е, сумите и е, нещата наистина да, да потръгнат. Отбелязвам казаното отново на значение директор във връзка с наследството, че то, честно казано, не е било блестящ, блестящо е, това определено потвърждава е, нашите е, констатации и както се казва, трябва църквата да бъде насред селото, което означава, че въпросът за финансовото управление и отчетност трябва да бъде централизиран. И, както казах, е, разследването на Олаф, което за разлика от проверката на Сметната палата е, се ограничаваше до един единствен период, е приключило и към днешна дата ние не можем да не отбележим е, в положителен смисъл информацията, която ни бе предоставена. Благодаря. Госпожа Греслер. Още веднъж е, искам да попитам представителя на Олаф. Може би разбрах само половината. Вие казахте, че не са наложени никакви санкции. Кой? Кой трябваше да изпълни тези е, санкции? Може би и съвета. По отношение на предишния директор, какво се случи с него? Е, изглежда, че е, всичко си върви по нормалния ред. Оказва се, че органът не е достатъчно компетентен. Това е, може би, един пропуск в регламента. Може би след, при следващия регламента трябва да се обърне внимание на компетентността на ОЛАФ. Кои точки от препоръката на ОЛАФ а, са изпълнени от управителния съвет и защо управителният съвет не е приложил всички или някои от тях. Euh, Благодаря. Отбелязах зададения от вас въпрос, госпожо, но Олаф не може да стори повече от това, което вече е направил. Извършил е проверка. Олаф е, е край на краща, административен орган на който излиза с определени препоръки, не е работа, нито правомощие на Олаф да налага санкции. Все пак не забравяйте, че ние не сме овластени в такъв смисъл. Това, което можем обаче и което наистина сме направили, е да сезираме съответните органи, които могат да преценят дали да е, наложат или да не наложат съответните мерки в светлината на констатациите на нашия доклад. Що се отнася до е, наказателната процедура, както казах, производство тече в момента в Великобритания и е, съответните правоохранителни прилагащи органи на Великобритания имат право да преценят какво да правят. Що се отнася до дисциплинарния въпрос, той е любопитен наистина. Защо? Защото за пореден път се повдига въпроса за дисциплинарния проблем в агенциите. Е, знаете, че институциите, например Европейската комисия, когато възникне дисциплинар, дисциплинарен казус, е, чисто и просто той се е, отнася към ИДОК, е, и док се занимава с дисциплинарната процедура. Що се отнася до агенциите? Агенциите обаче нямат е, такива възможности. Е, създаването на дисциплинарен съвет поражда сериозни затруднения от чисто техническа гледна точка. Доколкото членовете на този съвет трябва да са високопоставени да са АД 14, 15 или 16. Не всички агенции имат такива високопоставени служители, които да, да съставят дисциплинарен орган вътре в самата агенция. Ние вече е, направихме няколко опита, поискахме неколкократно е, въпроса да бъде разгледан, да се създаде единен, евентуално междуведомствен дисциплинарен орган, който да обслужва всички и така да се реши Проблемът, проблемът е остър. Наистина, вие сте права, права сте да го подчертавате. При все това, в конкретния случай на, на полицейския колеж, ние направихме единственото, което е възможно. Да изпратим е, е, материалите на управителния съвет и в частност на председателя му, който вече може да наложи или да не наложи дисциплинарни мерки. Взето е решение и току-що е, го чухме и от новия директор. Взето е решение да не бъдат налагани санкции на е, заинтересованите лица. Аз не мога да не отбележа това. Олаф, както от самото начало казах обаче, няма право да наложи санкции. Олаф може само да препоръча дисциплинарно производство, да препоръча възстановяване на неправилно похарчените суми – но нищо повече от това. Благодаря. И искам да направя две предложения. Първо, да получим доклада на Олаф и на второ място искам да предложа тук при нас да дойде ръководителя на управителния съвет на Олаф. Facciamo sentire, lei vuole aggiungere qualcosa, relatore? Va bene. On aurait pu aussi également entendre l'IAS. Den, internen Auditor der Kommission, der ja für die, für die Agentur. Вътрешния аудит към комисията. Obviously the IAS is not responsible for taking... също няма отговорност за... също няма правомощия. С... Ние разгледахме плана за действие на агенцията в отговор на препоръките, направени на органа, освобождаващ от отговорност, тогава когато се взе решение да се отложи освобождаването от отговорност. Също така и плановете за действие в отговор на нашите препоръки за подобряване на системите за контрол. Според нас плановете за действие отговарят на нашите искани на исканията на парламента. Сега дали превръщането на плановете за действие в нещо по-конкретно е трудност. В миналото на агенцията не и беше лесно да наеме служители, които да имат съответният опит и знания. Ние обаче се опитваме да помагаме доколкото можем. госпожо Матио, е, семинарите за обучение тази, през тази седмица е, са организирани така, че ние също да участваме в тях и да информираме служителите какво се очаква от днес. Също така ще предприемам оценка на е, недостатъците за да могат служителите да установят кое в тяхната работа не съответства на стандартите. Също така са необходими последващи одити, които да установят дали плановете за действие се прилагат на практика и дали успяват да отговорят на заложните цели. През октомври тази година ние ще започнем да анализираме резултатите от семинарите и курсовете. До година ще направим анализ на действията предприяти от колежа. И така, ние Участваме с съвети, консултации. След това ще, на следващ етап ще видим дали съветите са били, дали са предприяти действия в съответствие с съвет, с нашите съвети. Доколкото си спомням, за разлика от онова, което е записано в а, дневния ред. Крайният срок е 3 септември, а не 2. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, номер 8. Коригиращ бюджет 6-2010, втори раздел Европейски съвет и съвет, раздел 3, комисия, раздел 10 Европейска служба за външна дейност. Докладчикът има думата. Благодаря, господин председател. Европейската служба за външна дейност е нова институция. Преди създаването й ние проведахме множество дебати, като докладчик по становище аз излязах със собствена позиция, която е отразена в документа, който представям първо. Бюджетната независимост е предварително условие с доброто финансиране на службата. В бюджета има отделен раздел. Освен това, административният бюджет и бюджета за дейностите трябва да бъдат ясно отделени. Така че финансовата отговорност да се носи от Европейската комисия. Също така имаше становище за засилване на контрол от страна на Европейския парламент. С други думи, парламента трябва да има същите правомощия за освобождаване от отговорност за бюджета, на службата, както и за бюджета на комисията. Бюджета трябва да бъде също така неутрален. Трябва да се постараем да няма дублиране на дейността между Европейската служба за външна дейност и други институции. Целта е, е разходите да бъдат, да има ефективност на разходите. Необходима е и одитна дейност, Следователно е логично становището да се коригира и актуализира, така че вътрешният аудитор на комисията да осъществява одит на службата. Аудиторите на комисията са достатъчно компетентни, опитни, запознават оперативните разходи на комисията и по този начин ще бъде лесно да се извърши одит. Също така ще а, успеем да направим економии а, в сегашният а, период. Сега има. Казва се, че една институция ще осъществява преглед. Мисля, че ни трябва един аудитор, и този аудитор ще носи отговорност за административния и оперативен бюджет. В раздела за административните бюджети са предвидени 9,5 милиона евро. Средствата ще дойдат от собствените средства в съответствие с брутния вътрешен продукт на всяка държава членка. 8,8 милиона евро ще бъдат предназначени за тази цел. Допълнителните приходи ще дойдат от лицата, работещи за европейските институции. Това са плащания за пенсионния фонд и други плащания. Тази сума ще възлезе на 600 000 евро. Тези средства ще се използва за наемане на нови служители, поддръжка на сгради и други административни разходи през 2010 година. В този момент е трудно да се каже дали увеличението на бюджета е много или малко. Ние смятаме, че това, тази преценка ще може да се направи до година, когато направим анализ на това как са били изразходвани средствата. Тогава ще можем и да формулираме съответните заключения. Благодаря ви. Сега ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Разбира се, правото на парламента да освобождава от отговорност за изпълнението на целия бюджет на парламента не, не може да бъде засегнато нито от вторичното законодателство, нито от създаването на отделна институция. Заедно с това обаче трябва да вземем предвид – че годишния доклад за дейността третира всяка институция по-отделно, що се отнася до финансовото управление. И за и парламентът се разглежда изпълнението на всеки раздел на бюджета на всяка институция по-отделно. И като имаме предвид че бюджетът на Европейската служба за външна дейност като институция е, е административен бюджет, който е съставен от административни бюджетни кредити, тази институция ще е, носи отговорност е, за изпълнението на своя бюджет. И това ще бъде част от освобождаване от отговорност, осъществявано от парламента. Европейската комисия изпълнява бюджета и по-конкретно оперативните бюджетни кредити се намират в, отделни, в отделен раздел и отделни раздели в бюджета. И разбира се, изпълнението от страна на комисията винаги е част от освобождаването от отговорност от страна на парламента. В заключение, правомощието на парламента да освобождава от отговорност си остават непроменени от създаването на Европейската служба като отделна институция по смисъла на финансовия регламент. Госпожа Греслер. Благодаря. Много е интересно, когато се чува такива неща. Радвам се за предстоящо освобождаването отговорност на бюджета на новата служба за външни дейности. Но а, какво ще а, правим в случай, когато една институция не разходва средствата, които са и предоставени? Де-факто тук става въпрос за посланиците, за делегациите, които разходват средства, но не могат да бъдат пряко освободени от отговорност от парламента. Не трябва да създаваме една порочна практика. Съвсем любопитно е как ще накараме някой да докаже нещо, за което той не е дължен, не е задължен от разпоредбите. Смятам, че предложението, документа, който ни е предоставен, той не е прозрачен и а, на практика ще има много трудности, не само от наша страна, а от страна на комисията. Аз а, ще се опитам в а, моят регламент, а, свързан с. А, а, изпълнението на бюджета, да направя каквото мога. А, така че нещата да са по-прозрачни, да се знае кой поема отговорността. Това не е, не е една област, в която нищо не се случва. Предния път беше въпроса с Афганистан. Миналата година имахме проблеми в Ирак. Има регион, в който се води война. Проблема с Косово, проблемът с Палестина. Постоянно възникват проблеми. Всеки ден. И ние трябва да, да определим кой поема отговорността в конкретния случай, да има яснота. Искам а, да поставя въпрос, да отправя въпроса към комисията. Благодаря с на представителите на комисията за проведените разговори. От, в наш интерес е като комисия да се предотвратява при покриването на функциите на отделните структури. Е, трябва да има една администрация с различни международни подразделения, като службата за външни работи, крие в себе си опасността да се дублират дейностите и функциите в много области, в дейностите на службата за външни дейност ще има нетипични функции, нетипично а, поведение, такова с каквото не сме се сблъсквали до сега. Относно разходите, свързани с административния бюджет, никога не получавам а, една конкретна стойност където и да попитам. Никой не може да ми каже какво а, струва на данакоплаците службата за външна дейност на годишна база. Какъв е а, планираният административен бюджет за 2011 година? Това вече трябва да ни е ясно. Що се отнася до, до допълнителните разходи, а, това са 10 милиона за 3 месеца, което означава 40 милиона на година. М ето защо искам да отправя на въпрос към комисията какво е тяхното мнение. Заповядайте. Да, благодаря, председател. Госпожа Греслер е права. Сумата за 2011 година се е предмет на преговори в момента и няма решение. Това ще стане през следващите дни или седмици. Комисията следи бюджета. Днес службата все още не е започнала да функционира. И разглеждаме бюджетните предложения. Всичко, което мога да кажа е, че работим по въпроса и прилагаме същата стрикност, както е и към другите служби на комисията. Ние подготвяме и моите сътрудници и аз предоставим безвъзмезно същата работа за службата, която сме вършили до сега. Всяка институция трябва да определи обаче свой счетоводител. Госпожа Греслер има думата. Благодаря. Бих искал да задам допълнителни въпроси. Приложение 10, свързано с, с статута на длъжностните лица и друг персонал от трети страни. В момента виждаме, че договорния персонал, временния персонал не се третира на равна нога с останалите длъжностни лица. Например, договорният персонал и времен, временно назначения персонал нямат право да получат обзаведени жилища. Според мен всички разходи трябва неутрално да бъдат разглеждани. Има някои неща в регламента свързани с уредите за отопление. Относно тях, до сега договорният персонал трябваше сам да се погрижи е, за тях. Ам, нямам а, нищо а, против всякакъв род уточнения, но а, хората трябва да са информирани, за да са наясно. Трябва разходите да бъдат да имат неутрален характер в рамките на а, бюджета. Ще е справедливо, ако се говори за разходи, когато се знае кое какво струва, за да знае, за да е, знае договорния персонал какви разходи трябва да поема от своя страна. Прего. Заповядайте. Благодаря за този въпрос. Подробностите за финансовите последици са включени към предложението на комисията. Сега обсъждаме тази възможност на служители на срочен договор да живеят в, да получават обзаведени апартаменти. Понякога постоянни служители не, понякога има апартаменти, които не се заемат от е, постоянни служители, могат да се бъдат предоставени на служители на срочен договор. Мисля, че можем да подходим по по-гъвкав е, начин, е, а не да, кажем, да откажем на служител на срочен договор. Ако няма свободни апартаменти, ние ще възстановим разходите за найем, така че не предвиждаме допълнителни разходи. Благодаря, господин председател. Що се отнася до бюджета и това становище, и съответствието му с проблемите, които обсъждаме, мисля, че днес не би било възможно да кажем какъв ще бъде бюджетът за 2011 година. Още по-интересно ще бъде да видим бюджета за 2012 година. Защо? 9,5 милиона не могат да се умножат по 3 или 4 защото е предвидено е, Европейската служба да работи с 1625 души, 1000 е, от тях е, само 100 са нови служители. За в продължение на 3 месеца разходи за техните заплати ще се осигуряват от комисията. Сумата е сериозна и аз съм убеден, че това ще бъде повече от 40 милиона. Освен това, 9,5 милиона са предвидени за наемане на помещения, текущи разходи и бюджета за 2011 година предвижда и други оперативни разходи, други текущи разходи. Основната идея в бъдеще ще е необходимо да се повиши ефективността на дейността на комисията. Вашето предложение да се използват знанията и опита на комисията е много полезна идея. Мисля, че това трябва да се спомене и в становището. Както каза и Ингеборг, ние те първа те първо предстои да получим отчети с направените разходи. Едва тогава ще можем да представим своето становище, но и да разберем мащабите, за какви мащаби става дума при Европейската служба за външни дейности. Споменахте страни като Афганистан където съм сигурен, че ще възникнат много въпроси, които не обсъждаме днес. Благодаря, казва председателят. Пакетът за... Сега стигаме до девета точка. Измерение на правилника за дължностите лица на европейските общности, условията за наемане на други служители. Госпожа Херцог е докладчика. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще бъда максимално експедитивна. Ние много държим финансовия регламент и правилника за длъжностните лица е е предмет на съвместно взимане на решение. Е, ние ще, парламентът, ние ще представим доклад на комисията, чието представител е господин Рапкей. Основният въпрос за мен е да се намери модус вивенди, за източниците. те са институциите, държавите членки и освен това служители на срочен договор – Ресурсите трябва да се управляват по ефективен начин. Сега да започнем с най-важния въпрос. Надявам се госпожа Гресле да съгласи с мен. Е, не трябва да се допуска конфликт на интерес особено за служителите от държавите членки и, служителите, и местните служители на договор. Не бива да се допуска никакъв конфликт на интерес. Това означава не в държава в съответната страна не бива да има работа на, на две места. Що се отнася до държавите членки, другите институции като източник, трябва да решим няколко въпроса. Най-напред държавите членки. Те имат автономното право да решат кой да бъде предложен и какви на какви качества трябва да отговаря кандидатът за служител в дипломатическа служба. В момента, в който това лице постъпи на работа, държим на обучение, така че всички да отговарят на едни и същи критерии. Вторият въпрос е мобилността цикъла 4 плюс 4 означава, е свързано с допълнителни разходи. Възниква въпросът каква, какви са последиците от е, тези различия. Друг е, въпрос, който според мен е много важен, е следният. Дипломатите които работят в Европейската служба, имат права и задължения. Въпреки, че се, след това се връщат в държавите членки, те продължават да носят отговорност, дори и след като приключи мандата им. Мисля, че това са основните въпроси от гледна точка на бюджетния контрол. Ние трябва да се погрижим отговорността, в това число и финансовата отговорност, да е еднаква за всички служители, независимо от това откъде идват. Обсъдих този въпрос неколкократно с нашите колеги в другите групи с докладчиците в сянка и мисля, че можем да приключим работата си в крайния срок. Крайния срок за внасяне на изменения е 15 август. Сега ще дам думата на комисията, ако иска да се изкаже. Благодаря, господин председател. Правилника за длъжностните лица трябва да се разглежда като един документ. Там са предвидени някои разпоредби. Е, някои от ситуациите, които ще възникнат съвсем не са нови. Има служители, които работят за институциите, също така възникват понякога случаи на конфликт на интерес. Ето за това е предвиден втори раздел от правилника – където са изложени правата и задълженията на длъжностните лица и другите служители. Също така, що се отнася до отговорността, са предвидени разпоредби, например член 22 от правилника. И смятаме, че тази разпоредба е достатъчна Ние искаме да се отчете факта, че не искаме тези разпоредби да се повтарят в други глави на правилника, за да се запази системния характер на документа. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Е, мога ли да задам въпрос на представителя на комисията? Относно заетите лица на място. Те са 3000 на брой за Европейския съюз. Те не са ли подложени а, на конфликт на интереси? Все пак. Не смята ли, че комисията трябва да приложи допълнителни разпоредби и за нетите листа на място? Uh, when we talk about other servants, когато говорим за други служители на Съюза, наистина имаме регламент за служителите и е, условия е, на наемане. Втория раздел обаче по аналогия се прилага и за другите служители, за срочно наетите, в това число. И ако видите 11 член от условията е, ще видите, че разлика няма по третирането между щатните, е, временните и на, на граждански договор. Но това не е вярно. Ам, никога не може да сме а, е, сигурни какво се случва с тези 3000 договора. Да, в тях е вписано в член 16 до член 29 не се отнасят до на етите лица на място. Това трябва да бъде променено. От страна на комисията иска ли нейният представител да вземе думата? Е, Just a short comment. If I understand correctly... Само една кратка бележка. Ако правилно ви разбирам, вие имате предвид местните служители. Local staff, както се казва и в условията на наемане. Тук особеността е, че макар и да, да са упоменати в съответните членове, трудовоправните отношения с тях не са уредени в условията на наемане, права и задължения те е, са е, субекти на националното законодателство. Националното законодателство е приложимо в случая и съответно, ако става въпрос за, за някакви проблеми, е, те се отнасят до правоохранителните и правоприлагащите органи на съответната държава членка. Малко по-различни са нещата. Ами желая ви много успех в Афганистан и в други а, държави. Необходимо е за персонала, който е нает място, да въжат а, същите условия, отнасящи се до конфликта на интереси, както и ам, тези разпоредби въжат а, а, за длъжностните лица на Европейския съюз. Ние виждаме, че а, от части, партньори на Европейския съюз отварят а, свои фирми. По този начин се получава конфликт на интереси. Нека комисията а, да се заеме с този проблем. Ако не, ние трябва да се погрижим проблема да бъде решен. А, според мен нещата не могат да останат така. Трябва да има един минимален консенсус, свързан с ам, изготвяне на а, минимални стандарти и критерии за този вид персонал. Благодаря. Докладчика. Мисля, че от особено значение за всички тук е външно-политическата служба на Съюза да функционира максимално добре. И разбира се, процедурата по освобождаването отговорност е, е една от основните възможности за регламентирането на въпрос. И аз убедително препоръчвам, ако имам право да препоръчам каквото и да било на съвета, е да се върне на е, докладите за освобождаване от отговорност на Европейската агенция за възстановяване на Балканите е, и да извлече съответните полки е, за начина по който могат да се харчат европейски пари в тези случаи. Мисля, че процесът на усъвършенстване през който преминахме заедно с Агенцията за възстановяване на Балканите, заедно с комисията, изобилстваше с полки. И много от предизвикателствата и затрудненията в бъдеще могат да бъдат избегнати, ако политическата служба, която се създава, би се справила с тези същите полуки и за пред одоляване на съответствие на интереси и прочие при изключително трудни условия в страни, в които <coughs> степента на корумпираност е значително по-висока, отколкото ние въобще можем да си представим в Европейския съюз. Така че, според нас е важно е, да направим така, че след година-две е, да е, не хвърлим поглед назад и, и, и да се ужасим от броя на грешките, които сме допуснали. Както казах, полуките от опита на Агенцията за възстановяване е, са много богат източник на, на информация за бъдещето. Благодаря. Други желаещи? Минаваме нататък. 10 точка. 10, 11 и 12 от дневния ред. Както казах по-рано, те се отлагат за утре, когато ще проведем съвместно заседание с Комисията по бюджети. Така че сега стигаме до 12.1 междуинституционално споразумение и сътрудничество по бюджетни въпроси. Мога накратко да ви информирам за становището, тъй като аз съм негов автор. На заседанието си на 23 март комисията ме определи за автор на становище е, на вниманието на Комисията по конституционните въпроси е, относно междуинституционалното споразумение между парламента, съвета и комисията. Споразумение, което регламентира финансово-бюджетни въпроси, и което играе, и е, до сега е играло много важна роля в бюджетния процес. това число за многогодишната финансова рамка, колкото става въпрос за финансирането на институциите. Предвид онова, което предвижда действащото междуинституционално споразумение, след влизането в сила на Лисабонския договор, следва да се позовем на други процедури, е, що се отнася до многогодишните фондове. Част от сега действащия текст ще бъде включен в проект от Директива на съвета за периода 2007-2013 Друга част ще влезе в проекто регламента на парламента и на съвета за изменение на регламент на съвета 1605 за общия бюджет. Сега на дневен ред са онези разпоредби от действащото споразумение, които не са предмет на нито един от двата регламента, които получих, е, е, е, посочих. Що се отнася до междуинститут институционалните е, кредити. Те става въпрос за две части. Конкретни инструменти от една страна, от друга страна е, засилване на междуинституционалното сътрудничество чрез бюджета и най-сетне разумно финансово управление на Европейския съюз, на европейските фондове. Тази, тази трета част, Sound Financial Management, разумно или надежно финансово управление, този термин се употребява в проекто институционалното споразумение с разбивка между финансови програми и агенции от една страна и нови финансови инструменти от друг. Становището на нашата комисия, следователно, трябва да се насочи към надежното финансово управление на европейските фондове – в рамките на тригодишния преглед. Ето това е, е подходящото място, нашето мнение по този въпрос да, да се чуе. Не би трябвало да се намесме вече в действащи процедури, които са в ход и което би могло да е, компрометира е, разговорите за постигане на ново споразумение. Значи, финансовия регламент обхваща някои от тези елементи, обаче ние всъщност би следвало да насочим вниманието си най-вече към раздела нови финансови инструменти. И институциите приемат, че е необходимо въвеждането на механизми на съфинансиране, за да се засили въздействието на европейския бюджет – като се утвърждава приемането на многогодишни финансови инструменти, действащи като своеобразен катализатор проекто бюджета е, ще е, се упоменава и е, Европейската инвестиционна банка, и Европейската банка за възстановяване и развитие, които, между другото, подкрепят МСП и трансевропейските мрежи. Многогодишните финансови програми, както казах, ще имат мултипликационен ефект, привличайки частни капиталовложения в рамките на обществено-частни партньорства. Това е много интересно, според мен, и би било полезно да получим повече информация по този въпрос от комисията. Тъй като смятам, че тези аспекти също ще трябва да се подчинят на принципите на надежно финансово управление на европейските средства. Ако вземем сега проекто финансовия регламент, предложен от комисията, на всеки три години е, по повод на прегледа на регламента комисията е, настоява за по-широкото прилагане на обществено-частните договорености. Най-вече става въпрос за член 1О, алинея 8. Добре би било също така да видим как е, управлението на такова едно обществено-частно партньорско сдружение би могло да бъде поето от частния сектор. Понататък е, финансовото регламентиране трябва да бъде оптимално, когато става въпрос за дейността на обществено-частни дружества. Само по себе си това е желателно, но аз бих искал да посоча, че обществено-частните сдружения не са единственият начин за постигането на поставените цели. По-добре, мисля, трябва да се мотивира това мнение, че видите ли, частно, обществено-частните са най-доброто решение. Аз проявявам загриженост по отношение на тази, тази слабост. Нямаме ясно регламентиран начин за упражняване на контрол върху обществено-частните сдружения. Аз посочвам документа на комисията, внесен на вниманието на парламента и на съвета, относно бюджетната дисциплина и надежното финансово управление. В този си документ комисията заявява, че не са сигнализирани някакви особени проблеми, поради което не е необходима и промяна. Смея да не се съглася с комисията в тази и констатация. Ние смятам, по-добре трябва да познаваме начина, по който функционират обществено-частните дружества. Те следва да бъдат обект на много внимателен анализ, предубеден анализ, разбира се, но е, който в край на краища да отговаря на въпроса дали тези схеми, тези сдружения в най-висока степен биха могли да удовлетворят потребностите. Още повече, че става въпрос за обществени средства, които следва да подлежат на много строг контрол. Необходими са условията за категорична финансова прозрачност на въпросните дружества. И тук, разбира се, стигаме до необходимостта да се регламентира и ролята на Олаф. Благодаря. Сега би трябвало да дам думата на госпожа Греслав. Благодаря, господин председателю. Има процеси в парламента, които не посрещат одобрението на колегите. И ние познаваме много истории, в които е постигнат успех или не успех. Благодаря ви, че ви засегнахте този а, проблем. Хубаво е, че вие изказвате вашето а, съгласие по начина по който трябва да се подхожда с новия финансов инструмент. А, тези финансови инструменти растат като гъби и а, те са много сходни и накрая не е ясно а, каква е разликата между тях. Получава се една непрозрачност при финансирането на тези инструменти и искам а, съвсем ясно да изразя моята критика. А именно а, критика относно линията, която се следва от а, комисията. Има много доклади, изготвени в тази насока, които също а, критикуват а, позицията на Европейската комисия. Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, това са органи, които попадат в нашите компетенции също така. Но в крайна сметка се оказва така, че никой не ги контролира. Виждаме е, при днешните агенти, като обсъждахме до какво се стига в такъв случай. Това, което ние правим, е доста трудно и е, коства усилия, но ако не се прави нищо, виждате какъв е резултата. Катастрофален. Е, в крайна сметка дават се средства за организации, за агенции, които не ги разходят по предназначение. След това трябва да се борим с допълнителни проблеми. По този начин а, ще се а, разори Европейския съюз. Ето защо смятам, че всички трябва много критично да погледнем към а, тези неща. И по тези въпроси смятам, че ще загубим, ще, ще загубим нашите права. И смятам, че ние няма какво повече да направим, защото направихме достатъчно. Колегата Оди има думата. Благодаря, господин председател. Аз смятам, че по правило всичко, което е свързано с общностните средства, да бъде обект на контрол от страна на парламента от името на гражданите. Това е сред основните права на всеки парламент. По онази част, която вие прочетохте, господин председател, за новите финансови инструменти, за е, засилване на бюджета и, е, и, и за насърчаване на многогодишните финансови инструменти. По този въпрос с Елен Ламасур обсъждахме много е, нещата. И според мен е крайно време Съюза да структурира бюджета си така, че да може да инвестира – като погледнем съдбата на проекта Галилео, съдбата на ИТЕР, си даваме сметка, че по повод на всеки мащабен проект, ние и от техническа, и от финансова гледна точка се натъкваме на трудности в управлението. Да вземем моята държава членка, например, местните териториални общности, не държавата, имат оперативна част и инвестиционен бюджет. Нещата се управляват различно, естествено. И според мен са ни необходими такива финансово-бюджетни инструменти, благодарение на които да осъществяваме мащабни многогодишни операции, тъй като смятам, че една част от обществените капиталовложения – ще се реализира в мащабите на целия континент. Било то когато става въпрос за нови технологии, за, за морски и речни пътища, за образование, здравеопазване, космически изследвания. Има множество мащабни проекти, за които следва да се подготвим, като структурираме от една страна бюджета, от друга страна организираме съответния контрол. Аз не, не съм изцяло съгласен с току-що казано, знаете, но общо заето е, съм склонен да подкрепя е, линията, която ни се предлага. Съжалявам, са, намерих си записките вече. Трябва а, ще да приемем следното решение. Финансовия регламент да дава а, предимство на бюджета. дори при програмите трябва да се въведат определени ограничения. Колегата Жежевская изготви доклад и в него се опоменаваше, че има над 10 програми, отнасящи се до младеща. Може би трябва да намалим броя на програмите и да насочим вниманието си върху няколкото най-добри, вместо да се разпростираме върху толкова много програми. Благодаря. Сега комисията има думата. Oui, monsieur le président. <clears throat> Les господин председател. Дебатът обхваща въпроси от различен характер. От една страна за правомощията на парламентарен контрол. Бих казал, че проекто финансовия регламент със съответния правилник за прилагане ще бъде е, начин да бъдат гарантирани правата на парламента, особено в 53 б особено що се отнася до вътрешния контрол, счетоводната отчетност и необходимостта от независим одит. Това, що се отнася до новите финансови инструменти. Така че във всеки случай контролните правомощия на бюджетния орган, на органа по проверката и заверката са напълно зачетени. Партньорските отношения с банката, е, Европейската инвестиционна банка. Е, е, тези отношения се налагат от чисто технически съображения. Ние не разполагаме с необходимия експертен потенциал. Има такава вече практика по структурните фондове във връзка с обществено-частните инициативи, които финансираме. Та, що се отнася до казаното от господин Оди, Смятам, че той има предвид е, един е, инвестиционен бюджет е, и способността на териториалните общности да се финансират чрез кредитни. Тук обаче нещата са други. Имаме много, много годишна финансова рамка или перспектива и отделно годишни бюджети. И тук трябва да се търсят възможностите за инвестиции. Е, всяка година се харчат средства и те могат да бъдат обхванати от общ инвестиционен многогодишен проект. Е, имайки предвид, че териториалните общности, т.е. аналогията с тях не може да бъде направена, тъй като те имат е, възможност да ползват заемни средства. Госпожо Греслер, опасявам се, че не съм съгласен на сказаното от вас. Е, нашите юристи винаги са казвали, че няма кой знае какви разлики между финансовия регламент и секторните актове, които дават известни възможности за управление и контрол. Онова, по отношение на което следва да внимаваме особено и комисия